Good afternoon, everyone. Добър ден на всички. Виждам, че общо взето имаме кворум, така че можем да започнем. Започвам с точка първа дневния ред. Сега за информация. В залата имаме преводачи за следните езици. Английски, френски, немски, испански, италиански, полски, български и хърватски. Моля ви, говорете народния си език, ако за него има превод. Днес също така, ако искате да говорите, вдигнете ръка и натиснете копчето на микрофона. Заседанието се предава по интернет. Сега малка промяна в дневния ред – точката за изкуствен интелект ще бъде прехвърлена за следващия път, за да могат докладчиците в сянка да поработят върху темата и ако няма възражения, дневния ред ще се счита за прият. Преминаваме към втора точка съобщение на председателя – за координаторите на 15. Координаторите взеха следните решения. Първо, да назначат докладчици за доклади по собствена инициатива. Сергей Лагодински за Асоциацията Стопанска сел, Тойн Мандърс от ЕНП за екологични щети, за жените и децата и насилието и ДЕМ. Също така спортните събития Ангел Джамбаски, Аксел Вос за спорове, Паскал Дюран, корпоративна отговорност социалисти и демократи. Следните докладчици за недостиг на лекарства е Жил Любретон – това становище ще бъде под формата на писмо. Създаване на Европейски механизъм за демокрация и върховенство на закона. Тима Уолкен, социалисти и демократи, да не се разработва становище за инструмент по МФР да се разработят становища за АВКО за правото на инициатива на Европейския парламент. Точка трета. Координаторите също така решиха да назначат докладчици за ускорени, за ускорени процедури. Също така взе се решение да се назначат докладчици за правно основание. Субсидиарност Карен Мелхиор. Кодификации Мада, Магдалена Дамович. Точка 5 да се разработи писмо до Комисията по петициите и 644. 6. Да се проведе семинар по корпоративна социална отговорност, ако има условия за провеждане на подобни семинари. Правомощия за внасяне на бюджетни изменения. Искане от политически отдел С за последиците от решението на Германския конституционен съд и да се организира изслушване по тази тема заедно с АВКО. 9. Да се поканят подбраните кандидати за апелативния съвет. Координаторите взеха следните решения с писмената процедура. Първо, да отправят искане от името на комисията за, консул... за допитване до комитета на регионите по корпоративната надлежна проверка, допълнителни предложения за програмата на съдебна на Сметната палата и да представят изказване в контекста на структурирания дълг с комисията. Ако няма възражения, решенията на координаторите се приемат. Точка 3 приемане на протокола. Ако до края на заседанието не постъпят възражения, протокола от заседанията 6-7 ноември, 12 ноември, 9 януари, 16 януари, 27-28 януари, 17-18 февруари, 20 февруари, 7 май, 12 май, 25 май 2020 година ще се считат за приети. Четвърта точка субсидиарност, точка 43 от правилника. От следните национални парламенти бяха постъпиха обосновани становища, предложения за регламент на Европейския съвет Европейския парламент и съвета за създаване на рамка за постигане на климатична неутралност и изменение на регламент 2018-1999 от Френския сенат и Австрийският федерален съвет има ли кворум, за да продължим по дневния ред? Господин Бреер иска думата. Господин Бреер. Господин Бреер, имате думата. Господин Любретон, имате думата. Благодаря за думата, господин председател. Аз е, бих е, искал да се изкажа по темата за субсидиарността, защото тъкмо преди малко се спомена, че бяха представени мотивирани становища от Франция и от Австрия за, по предложението за регламента за Зеления пакт. И от тази гледна точка темите са много важни, защото се обяснява, че в рамките на този процес са предвидени два периода – на първо място 2020 и 2030 година. Според тях тук няма проблем с субсидиарността. Има още един период 2030 и 50 година. Там е предвидено Европейската комисия да прецизира чрез акт за делегация процесите е, в съответствие с е, Зеления пакт. И двата парламента считат, опирайки си на същата аргументация, че се прилага принципа за субсидиарност. Разпоредбата, свързана с, с, делега... с актовете за делегация, подчертава, че тези актове за делегация по принцип не могат да модифицират някои елементи, които не са задължителни в законодателния акт. И двата парламента подчертават, е, е уместно, че тук става дума за много важни елементи. Става дума за това, кое представлява, кое е, коя е процедурата, която трябва да се следва. Е, аз смятам, че ние, ние трябва да привлечем вниманието на Комисията по правни въпроси а, е, по същината на тези възражения. Благодаря. Благодаря, господин Любретон, В съответствие с точка 43 от правилника, аз исках да предоставя информация. Преминаваме към тази точка. Недостиг на лекарства. Докладчик е господин Любретон, имайки предвид кратките срокове се взе решение становището да бъде под формата на писмо след разговор между координаторите. Се взе такова решение и това писмо е готово за гласуване. Сега ще преминем към дистанционно гласуване от 2 до 3 часа. Унези членове, които са включени в списъка за гласуване, ще получат бюлетини. Само техните гласове ще се броят всички участващи в гласуването. Както на живо, така и дистанционно ще гласуват като използват бюлетината и я изпратят по електронна поща преди да започне гласуването. И искам да съм сигурен, че имаме кворум. Също така, за да се счита гласа ви за валиден, трябва да присъствате на заседанието. Господин Любретон иска думата. Благодаря за думата. Като всички парламентаристи, аз обичам да говоря. Аз мисля, че докато гласуваме, искам да кажа няколко думи, да привлека вниманието ви върху факта. Аз внесах едно кратко изменение. Е изменение, което значително подобрява текста. И това изменение ще бъде много полезно за Комисията по околна среда и обществено здраво. Ще спомена четири въпроса, които според мен са много важни. На първо място два въпроса, които вече споменах и те са включени в писмото. Първо, трябва да упълномощим държавите членки да да прехвърлят производствените си мощности. И второ, задължителния лиценз, когато това е необходимо, разбира се, в съответствие с изискванията и две предложения, които са включени от измененията, които според мен са много полезни. На първо място трябва да се намали зависимостта на Съюза от трети страни при снабдяването с лекарства и още и по-нататък да се насърчи, на, да се на, насърчат научните изследвания в областта на общественото здраве. И с, с тази колективна дейност мисля, че ще успеем да разработим един много интересен текст. Благодаря. Благодаря, господин Любретон, госпожа Мелхиор. Благодаря много. Благодаря на господин Любретон Няколко коментара а, по бюлетината, по бюлетините за гласуване, но ще ги представя в писмен вид. Ако никой друг не иска думата, искам. Нека да преминем към шеста точка правила и принципи относно ради и условия за контрол страна на държавите членки в упражняването на изпълнителните правомощия. Думата има господин Сайер. Благодаря. Не очаквах толкова бързо да стигнем до тази точка. Вече сме обсъждали а, тази точка, така че не за първи път въпросът е на вниманието на нашата комисия. И вече са поступили измененията, така че можем да отчетем различните изменения. Тук се обръщаме внимание на два аспекта. Да се гарантира ефективността на гласуването много важен аспект. 68 изменения са внесени от, от авторите. На 14 април изпратихме измененията, уточнихме и становищата на комисията Агри. На 11 юни беше направено гласуването, така че сега имаме поглед върху различните предложения и можем да започнем работа по компромисите, така че септември месец да гласуваме. Аз смятам, че процедурата за актовете за изпълнение трябва да подлежи на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Общата цел в измененията е да подобри знанията на гражданите за процедурата за комитология и също така да използват това да се използва в интерес на прозрачността. За да се повиши доверието в институциите, гражданите трябва да бъдат информирани за взетите решения, но също така и да се обяснят решенията за причините за тези решения. Въпросът е много важен, но е не лесно да се дадат обяснения, но когато гражданите вече са уведомени за това как функционират институциите, кой кого контролира, те самите могат да участват в този процес. Ние смятаме, че е необходимо начинът на гласуване да се придружава от обосновка и това становище има подкрепата и на други членове на комисията. Това е един от централните въпроси, свързан с въздържането страна на държавите членки. Когато държавите членки не могат да постигнат квалифицирано мнозинство и при спорни въпроси се стига до блокиране и въпроса се връща обратно в съвета. В тези случаи държавите членки не могат да постигнат квалифицирано мнозинство за предложение за разрешение за продукт и вещество, тогава разрешението се счита за е, отказано. С, е, ни трябва да представи много ясно позицията на парламента. Целта ни е гражданите да са наясно с причините за това на каква основа се взимат решенията. И ние трябва да защитаваме становищата пред медиите, тъй като често става дума за въпроси от национален или европейски интерес. За прозрачността е много важна, за да се решат проблемите, които възникват, когато не се постига становище в съвета. Държавите членки трябва да се обосноват, което до сега не беше задължително. Общият институционален контекст на процедурата по комитология ще се подобри. Ние предлагаме няколко изменения, които подобряват достъпа на парламента до информация. Това е стар проблем във всички процедури по комитология. Нашите колеги често биват изключени доброволно или поради характера на системата и, от, от, и в съвета, и в съвета, в сценария без становище. Също така смятаме, че всяка информация за Европейския парламент трябва да се предоставя без ненужно забавяне и това изменение, което се подкрепи от различните политически групи. Основната новост в доклада е засилване на функционалността на регистъра за комитология. Смятаме, че достъпността на регистъра трябва да се подобри промените в съдържанието, трябва да гарантират повече прозрачност. Тази идея се подкрепя от различни политически групи, в това число подобряване на функциите за търсене в регистъра чрез търсене по политическа област. Това е много важен елемент и сме готови да обсъдим и други предложения, докладчите в сянка. Прозрачността е също допълнителен елемент. Писмената процедура възоснова на компромисните изменения ще започне скоро и аз разчитам да си сътруднича с, с всички членове за някои. Темата изглежда не толкова важна, но става дума за много сложен въпрос. Ако но тъй като има доста голямо забавяне, очевидно въпросът не е маловажен. Благодаря, господин Саер. Започваме изказвания от залата. Заповядайте. Um, of... Благодаря. Ще говоря от името на докладчик в Сянка, чийто полет, за съжаление, бе отменен. Тя би искала на първо място да благодаря на господин Саер за днешния дебат. И сега вече минавам в първо лице. Крайно време е да има напредък по този доклад, както бе споменато на последнията ни среща. Фокусът тук трябва да бъде върху три елемента. Първо, увеличаване на прозрачността, участие на гражданите и подобряване на комуникацията и потока на информацията, както и консултациите между институциите и други органи, като например Европейския економически и социален комитет. Що се отнася до подобряването на прозрачността, предложих промени в някои от поправките, за да може доверието на гражданите да се повиши, както и прозрачността на процедурата. По-специално целта на тези изменения е да даде подробна картина на състава, процедурата по гласуване в рамките на комисиите и тази информация да стане по-достъпна на гражданското общество. Освен това, приветствам измененията на господин Сайер, господин Буда и госпожа Дюран. Те са с сходни намерения като моите. Освен подобряване на прозрачността, изменение 3052 и 62 както и други, иска да подобрят комуникацията и притока на информация, най-вече протичането на информация между съвета и парламента, тъй като ние сме единствените, единствената пряко избрана институция. Радвам се, че и другите колеги имат сходни изменения. Очакваме да можем да дебатираме по компромисни предложения, за да може да се стигне до заключение по този доклад. И накрая, докладчикът ни в Сянка иска да благодари на господин Сайер, на другите докладчици в Сянка отново за работата и очаква да продължи своето сътрудничество с тях. Надява се да ги види също на следващи заседания. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Волкен. Заповядайте, господин Дюран. Благодаря, господин председателю. Трябва да си махна маската, Виждам, че и вие имате червено шалче. И така. Ще говоря, независимо какъв е, какъв е моят происход. Благодаря нашия докладчик за текста и предложението голямата си част да повтаря казаното от комисията. Трябва да се излезе от тази ситуация, в която се намираме по-настоящем. Това е блокиране на всички решения. Но това е парадоксална ситуация. Ще говорим за тема, която засяга ежедневието на милиони европейци и стигаме до този парадокс, в който държавите не вземат решения, връщат решенията в комисията. Комисията в крайна сметка няма какво да направи и ние нямаме никакъв контрол, нито парламентарен контрол, нито някакъв изпълнителен контрол, тъй като те могат да връщат всичко, ако няма мнозинство. Затова ми се иска някакво обяснение. Говори се за прозрачност, наистина, за мотивиране на гласуването. Може да се подобрят нещата в текста. Ще направим свои изменения точно в тази чест, за да се подобри прозрачността. Но отвъд всичко това, много ми се иска евентуално да можем да излезем от тази схема, която понякога не е достатъчно демократична и понякога не е добра разумна. Казваме, няма мнозинство и тогава комисията решава. В измененията, които ние предлагаме, мисля, че съвсем ясно трябва да кажем, че нещата трябва да се обърнат. Когато няма квалифицирано мнозинство по такива сериозни теми, като например въпроси свързани с здравеопазването, с храната, тогава няма възможност да се даде разрешение. Това е. И това ще задължи държавите да вземат решение, т.е. да поемат отговорност. И ясно да кажат а, всичко. А, ще се види кой гласува за, кой отсъства, кой гласува въздържал се. От една страна имат онези, които не вземат решения, а има и други, които въобще не идват. Защото ако не идват, намалява се кворума. Е, тогава какво става? Един вид оставам си вкъщи, няма как и променям кворума. Това не е достойно за демокрацията и за политиката. Държавите трябва да поемат своята отговорност в ръцете, трябва да поемат съдбата на гражданите и да могат да им обяснат какво правят и какво не правят. Настоявам това да се ясно запише Докладчика каза, че това е дебат помежду ни, политически дебат. Разбира се, ние сме парламентаристи. Трябва да проведем този дебат. Трябва ясно да кажем и аз мисля, че ясно го казвам. Аз съм за такива а, разрешения. Нужно е квалифицираното мнозинство да не е такова каквото изглежда и не може комисията по сериозни въпроси да взема решения без да е чула парламента, той да е дал своето одобрение или пък съвета да е дал някакво решение. Това е. Иначе споделям казаното от нашия докладчик и съм също и аз ще благодаря на него. Ще работя с всички докладчици в сянки. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Госпожа Тосан, заповядайте. Добър ден отново на всички. И аз искам да благодаря на докладчиците, на председателя за днешния дебат. Разбира се, че е нужен напредък по тази тема. Знаем, че комисията очаква е, какво ще направим и е важно да отбележим напредък по тази тема. Благодаря на докладчиците за техните предложения, които са направени. Говорихме за по-добро информиране на парламента, по-добра свързване на парламента при вземане на решения. Благодаря на другите докладчици в Сянка също. Съгласна съм с господин Волкин и господин Дюран. Още нещо. Комитологията, решенията, за които говорим, са свързани с здравоопазването или защитата на околната среда на планетата. Хубаво е тук да подчертаем, че става дума и за последователност. Европейският съюз решил да има определени права, които определят кои са продуктите, е, които се авторизират или за които се дава разрешение да влязат на нашата територия. Има механизми, е, с които това се прави. Мисля, че сега трябва да има прозрачност обаче по процедурите за вземане на решение за тези разрешителни. Става дума за последователност и гаранция за това, че системата функционира. Когато говорим за комитология, не говорим само за институционни процедури. В случая говорим за последователност на законодателството, което залагаме, за да защитим здравето на нашите съграждани и опазването на околната среда. Държавите трябва да поемат своята отговорност, когато гласуват. Днес нещата като че ли не изглеждат точно така. И това поставя под въпрос демокрацията. Колегите мисля, че казаха всичко друго, което аз исках да кажа. Така че нашата или моята група ще работи по компромисни изменения, надявайки се, че текстът на парламента максимално бързо, максимално амбициозно ще подходи към тези теми. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Тосан. Виждам, че доклажника в сянка господин Джамбаски не е с нас днес. Не знам дали някой от текаре ще вземе думата от негово име. Okay, so now... Не. Продължавам нататък. Представител на комисията, госпожо Кристенсен, ако искате да се изкажете, заповядайте. Имате думата. Um, yes, thank you very much. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Няколко думи от нас. Първо благодаря на господин Сар, който е докладчик за работата по тази тема, но също така искам да благодаря на всички депутати, които а, работят вече години по тази тема. Много се радваме, че работата по-настоящем напредва. Както знаете, в съвета е, за сега няма ясно, ясна подкрепа за това предложение. Това е позицията. В началото на март, е, може би заради дискусията в е, настоящата комисия тук, е проведен дебат, но ясна подкрепа за предложението не е постигната. Така че още работа трябва да се свърши по това предложение. Ние се надяваме, че ще има ясна позиция и мандат от страна на парламента, за да може тези дискусии с съвета да се движат напред. Ако ми позволите, искам само да ви припомня къде се намираме с това предложение в контекста на регламента за кометологията. Европейска комисия смята, че този регламент работи изключително добре. Какво се съдържа в това предложение? Това са изменения, които са много конкретни по конкретни проблеми, които сме установили и търсим решения на същите това не е причина да се преразглежда целият регламент за комитологията. Не това е целта на Европейската комисия с това предложение. Освен това, много се радваме, че четирите предложения, т.е. четирите цели на това предложение би намират подкрепа. Изчислението на гласовете, второ, прехвърляне към апелативен комитет, прехвърляне на въпроса към съвета за необвързващо становище и политически указания, както и прозрачност на начина на гласуване на държавите членки на ниво апелативен комитет. Както бе казано и тук, има някои допълнителни въпроси, които бяха повдигнати. Комисията трябва много внимателно да ги разгледа. Става дума за все по-голямата прозрачност. Повечето оратори говориха по този въпрос. Това е една тема, по която комисията мисли и поради тази причина предложението съдържа такива елементи – Ако измененията продължат да намират подкрепа, ще трябва да се вгледаме по-подробно в тях, за да видим дали всички елементи са взети предвид. Например, имената на представителите на държавите членки. Обикновено това не е елемент, който се посочва. Това е глас от страна на държавата членка, няма значение кой я представлява. Това са елементи, които ще разгледаме по-подробно. Европейската комисия подкрепя прозрачността, но трябва да видим какви са интересите, които тук в крайна сметка могат да бъдат засегнати. Що се отнася в предложението за обяснение на вота, и това също трябва да бъде разгледано. Съветът също трябва да излезе с позиция. Обикновено гласуването по един или друг начин незадължително се съпътства с оправдателен документ или с обяснение на гласуването. Трябва да видим как това ще сработи на практика и какви са намеренията на парламента, предлагайки такава идея. Някои споменаха регистра за коматология, имаше някои изменения там за това как да бъде подобрен той. Там Европейската комисия трябва да каже, че вече работим по модернизиран регистър, който ще успокои вашите безпокойства и обществеността така ще може да бъде по-информирана. Надяваме се да можем да отговорим на всички тези ваши въпроси още есента, след лятната пауза, когато ще започне модернизирания регистр да функционира. Още нещо, което искам да посоча е начина по който работи този регламент, измененията свързани с апелативния а, вод, което ще доведе до вземане решение от страна на комисията. Там искам да припомня, че по-настоящем комисията разполага с правомощия да действа по такива въпроси и може да приема решения които трябва да бъдат приемани от държавите членки и проверявани. Тоест, има контрол дали държавите членки излизат със становище или не, но има контрол. Ако системата бъде обърната, цялата система на контрол ще бъде променена. И това много сериозно ще промени системата и ще попречи на ефективната й работа. В този смисъл искам да ви припомня, че комисията многократно има правно задължение да действа и да взема такива решения. Да се добави изискване за положително гласуване, както се нарича то тук. В някои случаи може да усложнят работата на комисията и много трудно комисията да може да ги спази и е да изпълни това задължение и чисто правно погледнато това ще е различно от системата, която имаме в момента и ще видим как ще работи системата. Смятаме, че това, което днес трябва да се разгледа и призоваваме парламента да се съсредоточи върху него – е предложението, което сме направили за изменения към регламента за комитологията. Измененията, които споменах по-рано. Разбира се, че ще погледнем и другите елементи, които евентуално вие предлагате и бихте приели в своя доклад, но аз казах какво мисля и по тях. И накрая искам да ви благодаря за това, че работите. Очакваме да видим крайния доклад на парламента и, и двете институции да работят активно по него. Благодаря. Благодаря, господин Сайер. Давам ви думата отново. Благодаря на всички онези, които се изказаха. Благодаря за работата на докладчиците в Сянка. А, искам да припомня на колегите, че по препоръка на парламента Европейската комисия поиска това да остане в работната и програма. Имаше неяснота, но парламент имаше ясна позиция, че иска да се обсъди този регламент. Цел всъщност ще започна отново. Не мисля, че позициите ни са много различни. Искам обаче ясно да кажа, че моята цел с този доклад е да се опитам да създам една среда, в която прозрачността всъщност променя начина на работа, тъй като има методи на работа, това е ясно, представителя на комисията ясно ги заяви, но не искаме да взривим всичко. искаме сътрудничество с другите институции. Искам да ви припомня, че има рамка. Има съвет, комисия, парламент. Ние трябва да работим заедно а, това е процедура за работа на друга институция или свързана с друга институция. Но това е важна част от а, европейското законодателство. Във всяко законодателство трябва да има равновесно положение между ефикасността на работата, т.е. цялата информация, която няма нужда да се подава предварително, да не се подава, но в същото време, освен тази ефикасност има още една още по-голяма част и тя е изискването за прозрачност, защото това е обществено законодателство, сложно законодателство, но много лобисти, много граждани или депутати наблюдават отвън целият този процес. Така че целта на моите изменения върват в посока не да се променят основните правила на тази процедура, а да се създаде една среда, в която съветът или различните групи, в които тъкат тези гласувания, създава ос по-добра идея за прозрачността и че някой отвън ги гледа. Аз държа на прозрачността, винаги съм държал. Аз съм наблюдател отвън, едва ли като външен наблюдател мога да я променя, но искаме постепенна промяна. Не искаме да се променят нещата из основи незабавно. Затова предложих тези мотивирани становища. Това е един мек метод на прозрачност към регистъра. с него системата става ясно по-прозрачна. Много от измененията, които са подадени или се споменаха от колеги, докладчици в сянка, ще бъдат взети предвид. Ще ги обсъдям подробно и се надявам да продължим от тук насетне и накрая трябва да се стигне до съгласие с другите институции по този въпрос. аз отдавна, особено с съвета, работя и причината, поради която закъсняваме, голямата част от комитологията, се дължи точно на факта, че няма голям интерес от тяхна страна, нито пък имат голяма воля да променят правилата. Комисията и парламентът са тези, които трябва да настояват за това през цялото време. Благодаря, господин Сайер. Да, наистина докладът трябва да мине до септември. Благодаря. Продължаваме нататък към седма точка законодателен акт за цифровите услуги, подобряване функционирането на единния пазар. Господин Лагодински трябваше да говори от името на господин Брер, но сега виждам господин Брер, че е на линия, така че той ще представи доклада. Господин Брер, заповядайте. Thank you, Chair. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, скъпи колеги. Не, напред е, бих искал да ви благодаря, че ми гласувахте доверието да представлявам тази комисия при изготвянето на становището по доклада на комисията ИМКО за складателни акции цифровите услуги. Имаше заседание на докладчикоторите в Сянка на ИМКО, на което ние взехме участие и той ни увери, че ще вземе предвид становищата на всички останали парламентарни групи извинете, парламентарни комисии. По самото становище на нашата комисия, той се съсредоточава най-вече върху моделирането на съдържанието. и с други аспекти, свързани с директивата за цифровите услуги, по които работи по същество комисията ИМКО. Тъй като разполагах само с една страница и на становището си и се спрях на три основни въпроса, по които смятам, че можем да помогнем на ИМКО с становището си. Първото е свързано с непрекъснатността на личното пространство, незаконното съдържание и взаимосвързаността на интерфейсите. Пък защо спрях тези въпроси? Защото цифровите услуги са станали част от ежедневието ни, или казвам с други думи, ние зависим все повече от цифрови услуги, които като преди всичко се предоставят от доминиращите играчи сред големите корпорации. И техният модел, който обикновено се определя като капитализъм, основаващ се на наблюдаването е чрез събиране на данни за лични, личните характеристики на лицата и манипулиране на хората с целенасочени реклами, за да ги насръчат да потребяват повече. И ние безспорно трябва да сложим край на тази е, практика за е, непрестанно записване на всичката на цялостната ни дейност е, онлайн. Някои платформи имат много ясна политика и са напълно наясно колко вредна е тази практика за най-уязвимите групи, колко често те могат да се използват за крадене на самоличност или разкри... разрешено разкриване на данни. Ето защо трябва да можем да използваме онлайн услугите толкова анонимно, колкото четем вестника или гледаме телевизия. Освен това, доминиращият бизнес модел на платформите е, се основава на потребата на алгоритми, за да се предоставя съдържание с сезанционен характер и по този начин показват съобщения на потребителите, които те не искат да видят и всъщност потребителите нямат някакъв контрол над съдържанието, което виждате, което им се предлага. И ние трябва да променим тези практики. Предоставяне на повече контрол на потребителите е ключов начин да се разреши проблема с нежелано съдържание, т.е. съдържание, което те не искат да виждат. Освен това, този преобладаващ бизнес модел води до систематично премахване на законосъобразно съдържание, включително и медийни доклади и ам, позиции на политически опоненти чрез ам, прилагане на тъй наречените филтри за качване на съдържание, които се използват за да се ограничи определено съдържание, което се смята за незаконно, но те всъщност не могат достатъчно ефикасно да направят оценка за законосъобразността на съдържанието. Както знаете, съда не одобри забраната на тези филтри за качване, което води до заплаха за свободата на изказ онлайн. Трябва да е, разрешим този проблем чрез е, забраната на чрез забрана на филтрите за качество, срещу които, както знаете, протестираха стотици хиляди европейски граждани. Трябва също да гарантираме, че независими обществени органи носят отговорността за оценяването на законосъобразността на съдържанието. И накрая, техническите корпорации е, сътварят своите потребители на своите платформи, без да им дадат възможност да се взаимосвързват с интерфейсите на други платформи, което въжи и за социалните медии, и за други платформи. Ето защо трябва да гарантираме, че се дава възможност за свободен от избора на потребителите чрез взаимосвързост на интерфейсите, за да могат те сами да изберат кои платформи да използват за да изготвя становището си, изложих, използвах един метод на участие и заинтересованите страни, потребителите, можеха да вземат участие в изготвянето на становището ми на най-ранен етап. Както знаете, изпратих и първата версия на становището си на докладчите в Сянка, за да можете да сте част от процеса от самото начало. За мен е много важно да имаме единна позиция и заедно да изготвим една ясна позиция на нашата комисия по темата. Обеден съм, че ще добавите и други аспекти в това становище и очаквам с нетърпение вашите коментари за това как можем да подобрим и увеличим съдържанието на това становище. Благодаря ви, господин Брея. Господин Сайер, имате думата. Thank you very much. Uh, Много ви благодаря. Становище на господин Брайер обръща важен, внимание на важните аспекти на бъдещия законодателен акт за цифровите услуги. Както казахте, ролята на автоматизираните инструменти и анонимността в борбата, както и борбата с законното съдържание са важни теми. Моето становище обаче е малко по-различно относно целите, е, принципите и практичните особености. Съгласни сме, че съгласни сме в процедурата на установяване част от проблема, но сме съгласни как може да се разреши този проблем. Но това е целта на Парламентарната комисия на Европейски съюз да намерим консенсус между отделните ни позиции. Един начин да се гарантира безопасно и сигурно пространство за потребителите, би било добро функциониране функционира на цифровият пазар. И трябва да се определят важните условия за гарантиране на това пространство. И от тази гледна точка смятам, че е много важно да се подчертая от гледна точка на анонимността, че е чистинският проблем свързан с защита на личните данни и съхранението на лични данни в Европейския съюз няма да се разреши с насърчаване на анонимността, а по-скоро чрез определяне на стабилни и предвидими правила за защита на личните данни. Различните регулаторни рамки трябва да се разглеждат в отделните законодателни предложения. В настоящият период, маркиран от пандемията, на всички ни стана ясно в каква степен ролята на цифровите услуги е от значение за справяне с предизвикателствата. Много цифрови услуги разчитат на веригите на доставка, основаващи се на економиката на споделяне и сътрудничество с партньорите ни. Ето защо може да постигнем сериозни, сериозен напредък само с международни преговори по отношение на свободното движение на данни. Свободата на изказ е от, от основните ценности на Европейския съюз и трябва да се намери доброто равновесие между защита на тази свобода от една страна и е, премахване на съдържание, подвеждащо потребителите или насърчаващо към омрази и расизъм. Тази разграничение трябва да бъде много ясно. Освен това, не бива да забравяме, че когато се борим е, срещу незаконното съдържание, паралелно с това защитаваме и основните права и свободи. Тоест, е, тук тези две, два принципа не, са, не си противоречат, дори други напротив. В някои случаи наличието на незаконно съдържание може да се смята за наказателно правно правонарушение. Имаме нужда от политика на нулева толерантност спрямо словото на омразата и различните видове заплахи и изнудване. И платформите трябва да свалят съдържанието определено като незаконно в, в определените срокове. Европейския съюз трябва да се бори ефикасно срещу разпространението на терористично съдържание онлайн и да гарантира за бързото премахване на този вид съдържание на територията на Европейския съюз. И държа да подчертая, че тук, тук говорим за бързо, бързо сваляне на съдържанието и то на цялата територия на Европейския съюз. Когато говорим за такова съдържание като терористично съдържание или слово на омрастата, трябва на първо място да се премахне разпространението и от тази гледна точка ролята на доставчиците на услуги не може да бъде пренебрегната. Само чрез успешно сътрудничество с тях можем да постигнем резултати. Бих искал също така да ви обърна внимание на сериозният проблем, свързан с различните стандарти, включително и различните престъпни състави, свързани с а, а, словото на омразата, което създава проблем за нас. Платформите, които активно хостват съдържание, трябва да носят отговорно съдържанието, което хостват. И това може да бъде постигнато само чрез балансиран подход за надлежна грижа включително и за външни платформи, които на практика са вносни стоки и услуги за Европейския съюз. Едновременно с това, новите задължения за платформите трябва да бъдат пропорционални и ясни, за да се избегне прекомерното законодателно натоварване, особено от гледна точка на малките и средни предприятия, които винаги най-много, най-тежко са засегнати от бюрократичното бреме. тъй като прекомерното регламентиране винаги покладетелства големите играчи. Цифровата среда ни дава уникални възможности на всички европейски граждани, всички европейски дружества, но на това пространство може да се да, да процъфти само ако е безопасно и ако се гарантират в него ценностите и правата, които се прилагат в физическия свят. Не е толкова лесно да се очертаят границите, просто защото говорим за цифрово пространство. Не бива да забравяме, че пространството онлайн и офлайн са непрестанно свързани и са част от единият европейски вътрешен пазар, за чето изграждане работим. Както каза господин Брайер, трябва да се предприемат по-строги изисквания за онлайн средата, отколкото от офлайн средите. Ако правилно го, разбра, ако го разбрах, мога да кажа, че не съм съгласен с него. Техниките и методите може би са по-различни, но регулаторната рамка не бива да бъде различна, независимо дали става въпрос за онлайн или офлайн пространството. Така че дори да искаме по-силна регула... регулаторна рамка, не бива тя да се прилага само онлайн и само офлайн, трябва да се работи паралелно. И само по този начин можем да убедим хората, е, че тези правила можем да ги наложим и в истинският физически свят, а не само в онлайн пространството. Трябва да намерим техническите възможности да изготвим неутрален законодателен подход е, и за онлайн, и за офлайн пространството. Благодаря ви, благодаря господин Байер и на колегите, които работиха по изготвянето на това важно становище. Благодаря ви, господин Сайер. Господин Волкин има думата. Thank you very much. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, когато толкова важна тема е разпокъсана с доклади становища в различни комисии, две са ключовите неща, за да гарантираме, че Европейския парламент е, ще взема ясна позиция с силен глас във всички доклади. Имаме нужно от добро сътрудничество и от ключово разбиране за тематичните е, области, по които работят различните комисии. Радвам се, че Становището, което изготвя нашата комисия, е съгласувано с водещия доклад на комисията ИМКО в много отношения. Всички са съгласни, че имаме нужда от ясни инструменти и процедури за справяне с незаконното съдържание, не вредното, а за незаконно съдържание. И това е важен консенсус между докладите. Може би се разминават вижданията и за това какво е незаконното съдържание, но е много добре, че имаме съгласуваност по същество. По въпроса за идеята на ИМКО да се преразгледа директивата за електронната търговия, която е основната цел на този доклад, радвам се, че докладът на ИМКО не поставя под въпрос водещите принципи за ограничена отговорност. Първо място и на второ място да няма задължение за масово наблюдение. Това ни дава възможност нито в комисията и Юри да се случим върху предложението за допълнителни инструменти, като например предложението, което аз направих за, в проекто доклада за договорното право. На първо място предложението съдържа добри предложения за основните права и прозрачността и съм съгласен с резервите за това дали доброволните мерки от страна на платформите са достатъчни. В проекта доклада се съдържат други важни елементи, свързани с неприкосновеността на личното пространство, анонимността и взаимосвързаността. Важно също така да си припомним, че нито една разпоредба не бива да води нито имплицитно, нито експлицитно за разширяване на предварителните мерки за ограничаване на качването на съдържание чрез филтри за качване, автоматизирани инструменти. По този начин, становището на господин Брайер заема ясна и правилна позиция за допълнително засилване на доклада на ИМКО. Смятам, че нашето становище на комисията Юрий ще допринесе положително по цялостната работа на, на парламента по законодателния акт за цифровите услуги. Госпожа Мелкиора. Work on the opinion. Благодаря на господин Сайер за становището. Аз смятам, че е много важно да излизаме със становища към докладите на други комисии и колкото по-тясно си сътрудничим, толкова по-добре. Аз е, бих е, направил едно предложение. Това е становище и към доклада на Юри. Имаме дефиниция на понятието господстваща платформа, защото това ни навежда на мисълта за конкуриращи се платформи и тук стигаме до законодателството за конкуренцията. И нека да имаме дефиниция за това за каква платформа говорим и да имаме някакво различно наименование да, да не объркваме онези, които се интересуват от конкурентното право, когато четат законодателния акт за цифровите услуги. Аз мятам, че и тук трябва да се съобразяваме с основните права. Е, също така електронните, електронната търговия, общо задължение за наблюдение, но и принципа за страна по происход. Тук се прави разлика между законно и незаконно съдържание по страната на происход и е много важно да решаваме въпросите на законното съдържание в този акт и да не се допуска дискриминационно съдържание. Съгласна съм и с проекто становището и коментарите на Волкенса са да няма предварителен контрол. Смятам обаче, че е необходимо да се предвиди повече прозрачност в политиките на платформите за преглед и управление на платформите. И платформите трябва да бъдат насърчени да проявят повече отговорност в други области, като защита на личните данни. Ние изискваме оценка на риска и този пример следва да се огледа по-внимателно, да искаме платформите да анализират съдържанието си в съответствие с регулаторен диалог между платформите и Европейският регулаторен орган. Много е важно да анализираме въпроса на европейско ниво и да не го делегираме само националните власти, т.е. имаме нужда от централен регулаторен орган, както съществуващ, така и нов, за да се координира сътрудничеството между държавите членки. Освен това, по взаимната свързаност и оперативна съвместимост е много важно да има ефективна оперативна съместимост между платформите, за да могат потребителите да правят свободен избор. Виждаме, че преносимостта на данните не е достатъчно. Ето защо има нужда от избор – който да не е само този предоставен от платформите. Аз смятам, че е обосновано да имаме двустранен, двустепенен подход. Първо механизъм с а, доставчика, който да предоставя и информация на участващите страни, механизъм за подаване на жалби, механизъм за решаване на спорове и съдебен спор. Само, че не искаме частните фирми да заместват съдебните органи. И имаме нужда от повече яснота за това дали решението е взето от човек или от алгоритъм. И разчитам, надявам се да продължим работата с Патрик Бреер. Досието е много важно, както беше споменато от Патрик Бреер – е, той има отношение към ежедневния ни живот и това е един от основните законодателни актове в този мандат. Благодаря много. Господин Морел, имате думата. Е, добър ден. Чувате ли ме? Благодаря. Благодаря на докладчика. Споделям всичко това, което беше казано за социалните мрежи и за задължителната защита на свободата на изразяване, когато говорим за съдържанието на едно мнение. Връщам се на въпроса за продажби онлайн, тъй като има доставчици на хостинг услуги Alibaba и Amazon има едно проучване, което, говори за, което показва, че две трети от продаваните стоки не съответстват на европейските норми. Възниква и колосалния проблем с фалшификатите, на които се дължат 100 милиарда загуби за фирмите и десетки хиляди работни места се губят. Ето защо платформите трябва да предвидят достатъчно мерки и подобни платформи трябва да, да имат задължението да е, предоставят информация. Освен това, платформите трябва да могат да закриват профилите на онези потребители, които публикуват незаконно съдържание. По-нататък, системите за уведомление и премахване на съдържание с предотвратяване на бъдещо качване, аз мисля, че това трябва да се засили, за да може отеглено незаконно съдържание да не може повече да се качва. Ако платформите с търговско съдържание не могат да покажат, че полагат максимални усилия за предотвратяване на незаконни продажби, като закриване на профили, и партиди, аз смятам, че трябва да предвидим възможност да, да им предотвратим достъпа до европейския пазар и накрая по член 6. Аз мисля, че ние трябва да предвидим допълнителни мерки за оперативната съвместимост на данните и потребителите да могат да използват различни цифрови екосистеми и да се забранят заключните екосистеми. В заключение смятам, че е много важно бъдещата регламентация да е, да, да се отнася и до, съдържание, и до съдържанието на мнението, и е, до търговските аспекти, за да може да имаме възможности е, за спиране на качването на незаконно съдържание. Това е и с радост ще продължа работата с вас по тези въпроси. Благодаря, господин е, Любретон има думата сега. Благодаря и от мен на господин Бреер за това много интересно предложение за становище. Един централен аспект е отеглянето на незаконното съдържание онлайн. Аз лично одобрявам общите насоки на доклада. Този доклад е именно е, частните фирми не са тези, които трябва е, да оттеглят подобно съдържание по собствено осмотрение, тъй като както се казва в доклада, те не разполагат с нужните ресурси, нито пък нужната независимост. Това е работа на независимите съдебни национални органи. Това е единствения начин да се защитят основните свободи, свободата на изразяване, на която аз много държа. И в връзка с всичко това, което беше казано, искам да кажа още нещо. Много съжалявам, че в подобни текстове винаги предвиждам, винаги говорим за незаконно съдържание, а именно винаги говорим за фалшива информация. За мен това е проблем, защото това е субективно. Имаме множество примери във Франция във връзка с епидемията COVID-19. Правителството е това, което прави, категоризира вяр, информацията на вярна или невярна. В една демокрация е много трудно да се реши дали една информация е вярна или невярна. И за това аз призов, призовавам към бдителност. И искам да ви напомня едно решение от 73-та година на Европейския съюз. Там се напомня, че свободата на изразяване се отнася и към идеи, които шокират и тревожат. И в парламента ние забравяме е, често е, пулките от е, това много добро съдебно решение. Представител на Европейската комисия иска ли да вземе думата? Господин Бреер пак има думата. Благодаря за коментарите. Накратко искам да отговоря на някои от повдигнатите въпроси. Вие споменахте нещо в края на коментарите си за това, кое е законно и незаконно онла, офлайн. То също трябва да въжи и за съдържанието онлайн. Ето защо посегателството срещу частния живот на гражданите, както и мерките за активно предотвратяване на незаконни дейности, не бива да се допуска тогава, когато не са законни офлайн, така че не трябва да използваме технологичните възможности да налагаме ниво на наблюдение, просто защото това е технологично възможно. Съгласен съм с принципа, че трябва да се погрижим за зачитане на правата онлайн по същия начин, по който това се прави и офлайн. Що се отнася до коментарите на Тимо Волкенс, напълно съм съгласен, че ние в контекста на законодателния акт за цифровите услуги трябва да говорим за незаконното съдържание, но не и така нареченото вредно съдържание, кое, за което няма дефиниция. Също така съм съгласен, че е много важно да се запазят водещите принципи на директивата за електронна търговия, за да можем да кажем много ясно, че искаме тези принципи да се зачитат. Що се отнася до коментарите на Карен Мелхиор, аз съм готов да включим дефиниция на господстваща платформа, за да уточним понятието. Много интересна е и вашата идея да се включат препоръките за прозрачност и оценка на риска е, в политиката за модериране на съдържанието. Що се отнася до коментарите на Емануел Морел, ще се спра само на първията, именно за онлайн е, търговията в е, точка 1 на проектостановището проблемът се повдига. Там се казва, че сайтовете, от сайтовете може да се изисква да посочват търговците. Възможно, напълно е възможно да се изисква от платформите да потвърдят истинността и върността на информацията. Като цяло, що се отнася до оплакванията и жалбите, това е в правомощията на съдебните органи. Съгласен съм с казаното от вас за наблюдението от страна на платформите. А всъщност органите и съдебната система са тези, които трябва да прилагат закона. Ние не искаме американските технологични корпорации да поемат спазването на законите. Чух ваши, чу, слушайки вашите критични коментари, разбирам господин Морал, че и вие им нямате доверие. Е, също така, напълно съм съгласен, че въпроси като фалшива информация и дезинформация не бива да се смесва с незаконно съдържание, и ако моят проект не прецизира това достатъчно, можем да положим допълнителни усилия. Това, което искам да посоча в пета точка е, че тази, тази разлика трябва да се прокара. Има законно, но нежелано съдържание, като разпространяването на расистска информация – но потребителите не бива да имат контрол върху това каква информация им се предлага. Аз не искам да регулирам е, това, този аспект на законното съдържание. По-скоро целта е потребителите им да имат контрол върху съдържанието, което им се предлага. Аз мисля, че това съответства с проекта за становище на комисията. Благодаря за коментарите. Очаквам да получа вашите изменения. Срокът за изменение е в сряда. Можем да. В състояние сме да съставим добро становище, което да даде принос към доклада на водещата комисия. Нека да бъдем смели и амбициозни в самото, от самото начало. Нека да осигурим защита на законовите договорни права на гражданите. Благодаря, господин Бреер. Както казахте и вие, крайният срок е 17 юни, 12 на обяд, преди да премина нататък. Искам да ви информирам, че приключи гласуването за недостиг на лекарства. Сега преминавам нататък. Нова индустриална стратегия за Европа. Господин Любертон, имате думата. Merci, е, Благодаря, господин председателю. Мисля, че е важно да можем да излезем със становище пред Комисията по индустрия по тази важна тема. Става дума за промишлената стратегия на Европа. А защо е важно това? Защото нещата изглеждат сложни. Преминахме през ужасна криза. Става дума за кризата COVID-19. Тя показва, че е нужно да си зададем въпроси как да изглежда стратегията ни в бъдеще. Европейския съюз трябва да се опита да постигне баланс между две неща. От една страна защита на стратегическите си интереси и на второ място необходимостта да търгува с останалата част от света. Търсим баланс между тези две позиции и тази криза на COVID-19 показа, че е нужно да наблегнем на първият елемент, т.е. Е, защитата на стратегическите ни интереси. В този смисъл е, съвета за конкретно способност се срещна на 15 май тази година и определи 14 промишлени екосистеми, е, чиято стратегическа независимост трябва да бъде гарантирана. Няма смисъл да ги споменавам, но е изключително важно на все пак, така че ще кажа за цифровизация, електроника, културна творческа индустрия, туризъм, мобилност, автомобили, космоса, защита, е, отбраната, хранително-вкусовата промишленост, енергоемката промишлен, промишленост, текстила, възобновимите енергийни източници – търговията с резервни части, както и социалния елемент. Това са тези 14 екосистеми, които са изключително важни и смятам, че трябва да обърнем своето внимание и ние, за да ги защитим. Това означава определени задачи. Първо е локализация на индустрията, която работи в тези екосистеми, означава също и диверсификация на нашите е, източници на суровини и материали, да, за да не зависим прекалено много от другите страни. Това означава също така европейските предприятия да бъдат по-гъвкави, е, да могат да променят производството си в спешни случаи. Това означава също държавите да бъдат приканени е, да в определени сфери да натрупат резерви. Например, е, маските FFP2, оборудване за първа помощ и хирургически маски. След това вносните продукти винаги да следват на органи... да отговарят на техническите, екологични и здравни стандарти на Съюза в съответствие с правото на ЕС в областта на интелектуалната собственост – и да мислим и за Европейския зелен пакт, който е приоритет на комисията, което означава свое собствено разнообразие на екологосъобразни технологии и да се въведе данък върху въглеродните емисии по външните граници. Това са конкретни цели, тази бъдеща стратегия за промишлеността на Европейския съюз трябва да насърчава новаторството във всички сфери, в иновациите и най-вече в тези, които използват изкуствен интелект. Това засягаме и в други доклади. Това беше съвсем накратко представянето на това становище. Thank you very much, Mr. Lebreton. Now... Благодаря. Госпожа Ниблер, заповядайте. Ja, vielen Dank, Herr äh, Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред бих искала да благодаря на нашия докладчик за предпостановището му и за изложението му и бих искала да направя три коментара. Първият е от по-общо естество. Аз и моята политическа група смятаме, че имаме нужда от нова насока за европейската промишленост. Смятам обаче също така, че в този дебат е много важно да се прави разграничение между правомощия на държавите членки и това, което трябва да правим на европейско равнище. За нас е ясно, че Европейския съюз отговаря за доброто функциониране на вътрешният пазар, за достъпът до пазара на нашите дружества до друга части на света, за условията на конкуренция и за добре функционираща за трансгранична инфраструктура Отговорили сме за инвестициите в научно-изследователската дейност, т.е. във всички тези области, които са толкова важни за нас, като например Зеленият пакт и цифровизацията. Трябва да гарантираме също така, че има възможно най-малко бюрокрация на европейско равнище. И последнията област, която стана ясно, е, чрез кризата на коронавируса е стратегическата автономност, т.е. да се оточим върху стратегическите си интереси и да споделем слабостите в това отношение. Господин Лебретан се спря изчерпателно на тях. Подкрепяме го от името на нашата политическа група, но бих искала да кажа, че трябва да внимаваме, когато говорим за автономност по ключовите технологии, да не се стигне до изолация. Тоест винаги трябва да говорим за отворени пазари и това трябва да бъде отразено във всички наши позиции. Вторият ми коментар е свързан с темата, за която ние сме компетентна комисия, като комисия по правните въпроси, а именно цифровизацията на публичната администрация. Говорим за намаляване на бюрократичното време и затова смятаме, че повече цифровизация в областта на публичната администрация ще даде е, огромни възможности за нашите малки и средни предприятия да се, се справят, справят по-лесно с всичките си бюрократични задължения. Колкото повече от тях са достъпни онлайн, толкова повече ще се облегчи живота на малките и средни предприятия, особено когато може да се приложи принципа за единното геше. Това е най-добрият начин да се преодолеем с прекомерната бюрокрация, с повече цифровизация в областта на обществената администрация да, важно да го отбележим тук. Същото зависи по, за темата за правата на цифровото общество. Започнахме цифровизацията в областта на гражданско-правните процедури, започнахме да правим много неща в това отношение – и смятам, че трябва и в нашата комисия да обсъдим как можем да подкрепим тези усилия, за да можем и тук да използваме цифровизацията в по-голяма степен, за да улесним и облегчим живота на нашите предприятия. Тук става въпрос за днешните интелигентни договори. Не е нова темата, но си заслужава отново да се замислим над нея в контекста на кризата с COVID-19. И последният коментар, на който искам да се спра набързо, е свързан с Процедурите за несъстоятелност и фалитите. Темата отново е много актуална, тъй като много от нашите дружества в момента се борят за оцеляването си и тъй като говорим за оцеляване, трябва да се вземе предвид и скоро приятната директива за преструктурирането, която трябва да влезе в сила до година. И може да се запитаме какво допълнително можем да направим за да предотвратим, доколкото е възможно, фалитите на нашите дружества. Това е много важно, тъй като всеки фалит, фалит на една фирма принципно води до фалит на още 6 последва като ефекта на доминото, така че е много важно да предотвратим несъстоятелността, доколкото е възможност. В моята страна в момента се обсъжда темата дали свръхзадлъжнялостта трябва да се преразгледа също и това е важна тема, когато се замислим за нашите дружества и как може да ги облегчим. И от тази гледна точка пак казвам, за нашата група най-важна цифровизацията в най-общ контекст, как може да работим по темите, които са особено важни в комисията за правни въпроси и как можем да се избегнат колкото е възможно фалитите. Това са темите, които за нас са толкова важни и ги добавям към толкова важните аспекти, които вече спомена колегата Любретон кои са нашите ключови стратегически отрасли и как може да се гарантира независимостта ни на европейско равнище, но, как казах, не в посока изолация, а в посока да пазим конкурентно способността си и да продължаваме да бъдем привлекателен регион за инвеститорите. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Ниблер. Господин Волкен. Uh, Благодаря, председател, Уважаеми колеги, намираме се посред криза за, здравни, за здравето на хората. Трябва да защитим обаче и хляба си и работните си места. Пандемията засегна околната среда, економиката, е, причини голяма промяна в начина на живот и работа. Пандемията показа какви са слабостите в нашата промишленост. Ключови сфери на промишлеността, като производство на автомобили, на храни, на фармацевтични продукти, вече са изправени пред недостиг на капацитети и прекъсване на производството, особено пък и при доставките на суровини и материали, което ще засегне економическия растеж цял свят. Макар, че тази стратегия започна преди пандемията. Сега тя става все по-важна. Нека се съсредоточа върху някои елементи, които са важни за нашата комисия, а отсъстват или не са достатъчно добре изяснени. На първо място знаем, че економическия политическа и социална система зависят от цифровата инфраструктура цифровата инфраструктура трябва да бъде адаптирана и да бъде достатъчно сигурна, за да може да мине пред предизвикателствата. Цифровата инфраструктура е изключително важна, имайки предвид безпредседентното увеличение на отдалечено обучение и образование в училищата и университетите. изкуствения интелект може да е изключително важен при проследяването на епидемията и при предвиждането на нейното развитие, както и подготовката на ефикасно решение. Цифровизацията на индустрията, включително в отдалечени райони, трябва да бъде приоритет, за да можем да сме подготвени за бъдещи предизвикателства и да се увеличи конкурентно способността. Ние като Комисия по правните въпроси ще приключим своя доклад по изкуствения интелект също, което ме радва. Един пример за изкуствения интелект при производството на ток тер хиляди киловати, теравати се губят, защото се спират, например, турбините. А това трябва да бъдат използвани в сектори, които трябва да бъдат декарбонизирани лесно, като производството на стомана. И на последно място Нужно е да има възстановяване, което да почива върху устойчивостта. Настоящата криза показа, че всичко е взаимосвързано и всички стълбове на системата са свързани. Затова възстановяването трябва да почива върху изграждането на гъвкавост и устойчивост, за да се изправим пред бъдещи съкръщения, включително климатични проблеми. Зеленият пак трябва да бъде кръгълния камък на стратегията за растеж. Трябва да се създават нови работни места, за да има една по-чиста економика. Трябва да направим така, че модели, които са климатично неутрални, да се избират а, и да включват целия, цялата верига и на доставки, и на производство във всички сектори. И накрая, по текста, комисията е посочила 14 екосистеми, но не говори за независимост на тези екосистема. Само за пет от тях. Стратегическа цифрова инфраструктура, като 5G и киберсигурност. На второ място основни технологии, като роботика, блокчейн, облаци, космос, критични суровини, които са важни за мобилност, за батерии или фармацевтика и на последно място медицински продукти и лекарства. Благодаря. Благодаря ви, господин Волкен. Госпожа Тосан. Oui, ah super, voilà, je suis arrivée. Euh... Ето ме и мен. Отново добър ден на всички. Благодаря ви за този дебат, който организирахме днес. Искам да се върна върху три точки, които ми се струват много важни в този доклад и се надявам, че заедно ще им отговорим през бъдещите седмици. Ще започна с околната среда. Тя бе спомената от колегите. Мисля, че ще е добре да припомним, че вече има задължение екологично, за опазване на околната среда, опазване на здравето на гражданите, на работниците в различните видове промишленост и това задължение е записано и в закона, и в международни споразумения. Мисля, че ще е добре да го припомним. Например, Парижкото споразумение, както и текстовете за сигурността и за здравето на работното място. Също така смятам, че макар, че не е пряко свързано с компетентностите на нашата комисия, трябва да припомня, че енергийната ефективност трябва да бъде на първо място. И в рамките на този доклад също. След това, отново за околната среда, видяхме го и с кризата, през която току-що минахме, че е нужно да работим по своята независимост в различни сфери, най-вече за да отговорим на основните си потребности на европейците също. Нашата стратегия трябва да бъде адаптирана към тези нужди. Затова са ни нужни мерки и инструменти. Например, облагане данък при влизане в Европейския съюз на различни продукти, които използват при производството си много въглерод. След това кръговата економика, а, да мислим за ресурсите, за суровините, токсичността, например, на продукти или продукция, която изхвърля токсични елементи в атмосферата. Всичко това трябва да е част от тази стратегия. Трябва да разработим една стратегия, която да ни даде възможност да се върнем към едно потребление, един отпечатък, който да не е така силен. Още един аспект, свързан с околната среда, който е задължителен и който като че ли не говорихме достатъчно, той е свързан с сигурността на нашата е, инфраструктура. Мисля, че има много аварии, за които можем да говорим в миналото. И като че ли не се прави достатъчно, няма достатъчно законодателство за предотвратяване или за поправяне на щетите от всички тези аварии, които са възниквали. Трябва да се затварят не само някои мини, но и някои тецове или пък други такива, които замърсяват или не са достатъчно сигурни. Така ще гарантираме и по-чистата работа на тази стари или вече затворени мини, за да сме сигурни, че оттам няма никакво замърсяване. Това също трябва да бъде записано в тази промишлена стратегия. Всичко, което заплашва здравето на работниците, също трябва да бъде включено тук. Трябва да се прави ясна разлика също между служителите и работниците и да има и по-ясна защита на работниците – има директиви в тази посока, но не мисля, че не се достатъчно наказват онези, които а, причиняват аварии. След това социалния въпрос. Трябва да го напишем и в нашия доклад, че екологичният преход трябва да бъде и социален, и социално справедлив. Важно е да го припомним, да го подчертаем. Това означава също и това е в компетентностите на нашата комисия, е принципа на отсъствие на дискриминация, т.е. не е допускане на дискриминация. Онова, което се използва териториално, не трябва да допуска дискриминация, както и политиката, която е свързана с повишаване на квалификацията или преквалификацията на работниците. Стигам до цифровизацията цифровизацията трябва в крайна сметка да обслужва економиката и хората, а не да е цел сама по себе си. Това трябва да се запише. Това о, понякога поставя във въпрос и е, работата, условията на труд на хората в платформите. Трябва да се защитят също и подаващите сигнали и правото на труд, е, което като че ли по време на кризата с COVID-19 не бе постигнато плана за рестартиране на економиката, за тази стратегия за промишлеността, би трябвало да включват всички тези права и да подобрят условията на труд, живота, демокрацията в предприятията и европейската индустрия. Трябва също така да продължим да работим и за законодателен акт за устойчива търговия. По този начин ще може да се гарантира правото на потребителите да ем, прилагат ем, принципите си за устойчивост при покупките си. По този начин ще се увеличи правото им за контрол. И следващият ми последен коментар е свързан с търговските практики, трябва да наложим по ясни принципи, за да сме сигурни, че държавите членки на Европейския съюз няма да бъдат подведени под съдебна отговорност от частни субекти в момента, в който решат да променят своето законодателство, за да засилят мерките за опазване на околната среда. И а, знаете, че имаме също така и крещяща пример с мястото на доставките на природен газ. В момента изготвяме зелената нова стелка, и едновременно с това се предвижда засилване на природният газ в микса на държавите членки, така че трябва да се намали ролята на лобистите и в частност на лобистите на изкопаемите горива. Това е, бяха първите ми коментари. Исках да се спра на тях. Надявам се, че заедно ще работим по тези важни аспекти. Благодарим, да има господин Морел. Oui. Bon, le, les, les collègues ont dit beaucoup. Колегите казаха много от това, което исках да кажа, така че ще бъда по-лаконичен. Безспорно, промишлената стратегия е от е, ключово значение за бъдещето на Европа. Съгласен с всичко, което беше казано за нуждата от е, е, преместване на производството, от диверсификация, от гарантиране на качествено производство, спазващо околната среда и да се настоява за инвестиции в 14-те промишлени екосистеми, за които става дума. Ключовата дума тук е независимост, но трябва да видим какво друго се включва в тази стратегия според мен е важно да се прен... ориентира цялостно промишлената политика на Европейския съюз, в частност чрез инвестиции в стратегическите сектори, много по-солидна инвестиция в сравнение с момента. Съгласна съм с госпожа Трусан за въпроса за екологичният преход и също така за социалната справедливост. Няма как да има истинска стратегическа промишлена стратегия, ако пренебрегнем въпроса за адекватното заплащане и условията на труд. Това ми се струва още по-важно предвид предстоящата економическа и социална криза. Това ще бъде вероятно най-тежката такава криза от създаването на Европейския съюз насам. Ще добавя още две елемента, които за мен са важни, които до момента не бяха засегнати. Говорим за помишлените екосистеми, на които трябва да бъдем внимание, за да гарантираме стратегическата ни независимост. Това е заложено в текста, но аз мисля, че трябва да си кажем много ясно и откровенно нещата. Трябва да се постави отново въпроса с, с, за държавната помощ, тъй като именно те са в сърцето на нашите промишлености, така, промишлени стратегии. Така че нека да спрем да се срамуваме и нека да кажем, че има нужда от по ясно на и по-голямо участие на обществения сектор в промишлеността и това, тази, това участие минава през държавната помощ. Нека да си го кажем откровенно. Към момента тълкувахме прекалено буквално разпоредбите на, се, на СТО, но очевидно, че частният сектор не може сам да гарантира екологичният преход. За целта са нужни огромни инвестиции, е, за което е нужна обществена подкрепа и по тази причина трябва напълно да се преразглеждат изискванията за държавната помощ. Втори въпрос, който беше повдигнат от а, е, госпожа Туса, на който искам да се върна, тъй като му трябва много бързо да се разгледа и той. За да гарантираме новата, новата промишленост, имаме нужда от преразглеждане на приоритета, но имаме нужда и от система за поръчки, която да е интелигентна, която да се да обхваща всички възможни равнища, местно национално и европейско. И относно тази тема, която за, за <clears throat> засяга не само нашата комисия. Имаме нужда от бай European Act. Такъв вид законодателни актове в момента се предвиждат на всички континенти. Не можем ние да изоставаме по подобен начин. Имаме нужда от ясно пренасочване на обществената помощ и инвестиции към по-екологични и по-социално справедливи продукти. Благодаря ви. Господа, госпожа Валсман има думата. Благодаря на господин Лебретон за предложението му за доклад. В него се споменават някои от важните аспекти и бих искала по-конкретни предложения за стимули за преодоляване на кризата за някои от промишлените сектори, тъй като някои отрасли са особено тежко засегнати от последиците от кризата с COVID-19. Аз смятам, че трябва стратегически да подходим към тези сектори и да действаме възможно най-разумно на национално равнище след е, преодоляването на кризата ще трябва да се преразгледа цялостно бъдещата промишлена стратегия. Ето защо ще изготвим е, проекто изменения с конкретни предложения и тук се, се възползвам възможността да благодаря най-искрено на колегата Ниблер, която много конкретно се спря на важните за нас теми. Смятам, че ще успеем да намерим добро сътрудничество по темата. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Представителят на комисията, господин Никлас, искате ли да вземете думата? Yes, uh, good afternoon. Uh, да, благодаря ви, господин председател. От гледна точка на Европейската комисия, промишлената стратегия, предложения през март, все още е напълно адекватна и това беше потвърдена и от преговорите между държавите членки тенденцията се, се, се, се засили с кризата от COVID-19, т.е. към цифровизация и екологизация. Много дружества разгледаха балансът между глобализация и участие на местно равнище. Стратегията има за основна цел да се насърчат дружествата да започнат нужната трансформация за, за постигането на тази цел са нужни много елементи, спомняти в дебата, именно иновации, инвестиции в технологиите, които улесняват цифровият и екологичен преход. Защото е нужно и равнопоставеност на световно равнище и избягване на критичните зависимости, които станаха очевидни по време на кризата с COVID-19, особено по, по зависимостта ни от фармацевтични продукти и а, предпазни лични предпазни средства. Ето защо трябва да се случим върху стратегическата си автономия, трябва да се възползваме от световните вериги за добавена стойност, но трябва да гарантираме независимостта си едновременно с това. И господин Вълкен се спомена на всички области, за които според нас е важно да се гарантира стратегическата независимост. Ето защо в плана за възстановяване предвиждаме нов инструмент за инвестиции с който се очаква да се, да се съберат общи инвестиции в размер на 150 милиарда евро за тези критични инфраструктури, суровини и промишлените за преработване, включително и манифактурното производство. Госпожа Ниблер създаде последни въпроса за фалитите и процедурата за несъстоятелност. Напълно съм съгласен. Трябва да се опитаме да избегнем фалитите на дружества, които играят стратегическа роля в веригите за добавена стоеност. Благодаря ви. Thank you very much. И аз ви благодаря. Господин Любъртан, искате да ли вземете думата за заключение? Euh, Съвсем накратко бих искал да благодаря на всички е, колеги, които се изказаха и които ще е, обогатят с приноса си становището ми. Има много какво да се каже по темата. Тя е много всеобхватна, тази тема за бъдещата промишлена стратегия на Европейския съюз. Сред тях са интересни някои от казан някои от коментарите направени от Ниблер, например, трябва действително да се намери добро равновесие. Не може цялото производство да бъде преместено отново и добре да се уточни това в, в текста цифровизация на публичната администрация, за борба с бюрокрацията и улесняване възстановяването на промишлеността в част на малките предприятия. Да, разбира се, и това може да споменем. Господин Въркен до голяма степен предложи същото, говоряки за нуждата от адаптиране на цифровата инфраструктура. Се постави оценка върху економическото възстановяване е друга от предложенията, които чуха, разбира се, темата наистина е много актуална, тъй като заради кризата с COVID-19 е нужно да се изобщо се налага тази, това възстановяване. Госпожа Туса без голяма изненада иска да се включи повече в голяма степен на околната среда. Споменавам го, но ако искате можем да направим някои по-конкретни уточнения. Особено ми хареса това, което каза госпожа Тусан за нуждата от гарантиране на безопасността на производствените и на бившите производствени обекти излезли от потреба. Това действително е много важно. Съгласен съм и с социалното измерение, което спомена и тя спомена и господин Морел, трябва да отбележим, че новата промишлена стратегия, към която се стремим, разбира се, не бива да доведе до жертване на основните трудови права. Мисля, че сме съгласни по въпроса. Господин Морел? спомена още нещо отвъд темата за социалната справедливост, която много ме а, заинтересува, а именно, че има нужда от а, облегчаване на режима за разрешаване на държавната помощ. Действително по тази тема мога да се съглася с него. Смятам, че той се пълноправо отбеляза, че частният сектор не може сам да гарантира екологичния преход, не може да гарантира сам и економическото възстановяване след кризата, така че вероятно трябва да преразгледаме много строгото тълкуване прилагано до момента на правилата за държавна помощ. Госпожа Валсман каза, че е съгласна с голяма част от моят проекто доклад, за който ти благодаря. В заключение бих искал да подчертая, че представителят на Европейската комисия използва много интересни термини току-що, а именно, че трябва да се намери ново равновесие между глобализацията и местното равнище. Именно това е водещата линия на моят доклад и това трябва да бъде водещата линия на, нов, на новата помишна стратегия на Европейския съюз. Обеден съм, че ще работим много добре заедно и че ще изготвим едно просто становище, което е полезно на водещата комисия ИТРЕ. Благодаря ви. Припомням ви, че крайният срок за внасяне на е 23 юни в 18.30 часа. Преди да продължим към точка разни, държа да отбележа, че проекто Писмото беше прието с 18 гласа за, без гласове против и двама въздържали се. Някой иска ли да вземе точката по... думата по точка разни? Не. В такъв случай ще се видим утре в 9 сутринта. Благодаря ви.